So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Скъпи колеги, уважаеми госпожи и господа, поздравявам ви много сърдечно в началото на нашето заседание на Комисията по заетост. Бихме могли да приемам дневния ред, но предлагам промените по 6 и 7 точка. Става дума за Е, младежката гаранция и за е, е, схемата за гаранция за умения. Тези точки се отменят за, за следващото заседание. И така, тъй като днес, ако вие приемате този дневен ред със съответните съкръщения, е, въпреки всичко, програмата ще бъде натоварена. Предлагам е, регламент от две минути и в никакъв случай не би трябвало да пресрочваме времето за изказване. Е, езиковия режим, с изключение на фински, малтийски, словашки и галски, имаме пълен езиков режим можем да приемем протоколите за последните ни заседания, именно 18-19 април, 12 юли, 13-14 юли 2016 година. И така, нямам какво друго да ви съобща и направо преминавам към четвърта точка. Ще говорим за сближаване е, на е, правните и административните разпоредби е, по отношение на продукти и услуги и достъпността на продукти и услуги. Е, на немски заглавието е трудно е, за превод. Предполагам, че и на английски е, има известни затруднения в това отношение, но темата е изключително важна и ние сме поканили за изслушване експерти, с които искаме да обсъдим тази много сериозна тема. А, ние, е, освен че разполагаме и с е, преводачи, които ще извършват синхронен превод, а, е, сме предвидили екрани, на които ще ви показваме текстовете, които нашите експерти са предоставили предварително. Първият а, ни гост е госпожа Ингрид Хайндорф, а, която е от. А, съвета, Световния съвет по въпросите на бъдещето. Господин Дайвид Капоци е от изпълнителен директор от така, изпълнителния съвет на а, службата на САЩ за достъпност на продукти и услуги. Госпожа Сабина Лобних е от ММФ, това е Mobile Manufacturers Forum тя също е заместник директор и госпожа Анна Лаусен от университета в Лиц, професор по право и директор на Центъра за изследвания по въпросите на уврежданията и хората с увреждания. Госпожа Ингрид Хендорф е първият ни оратор. Благодаря на. Позволете ми първо да благодаря за това, че представихте програмата на този семинар за изслушване. Поканихте представител на нашия проект Zero Project. Ние разполагаме с различни възможности за проучвания, изследвания, обменяме опит. В рамките на проекта насочваме най-вече вниманието си към изследванията по отношение на технологиите и достъпността на продукти и услуги на базата на тези технологии. Обхващаме около 150 страни в изследванията си във връзка с достъпност на услугите и продуктите. Остановяваме, че е, в резултат на изследвания, е, които през 2014 е, година бяха проведени в 89 от 130 общо възможни страни, че повечето държави не разполагат със съответната система за ранно предупреждение и телефон за спешни случаи земетресението през 2011 година в Япония показа, че всъщност когато липсва достъпност на продуктите и услугите, хората с увреждания са много по-засегнати, два до четири пъти по-силно засегнати от подобни природни бедствия. И така, всъщност достъпа до информация и знания, използването на информационни и комуникационни технологии, както и подпомагащи технологии за лице лица с увреждания е неизменно право, човешко право. Председателят прекъсва ораторката. Ще ви помоля все пак да бъдете малко по-бавна, колкото и да не ни стига времето и да сме притиснати от необходимостта да пестим време. Преводачите трябва да смогнат и така, най-вече по отношение на заетостта се очаква един по-добър ефект, когато има достъпност до продукти и до услуги достъпността до работните места, до местата за обучение и образование, както и обществения транспорт е, когато тя не е в достатъчно висока степен развита, е една от основните причини за недостатъчна заетост на лицата и е, в е, политическите документи на ИСР за е, бъдещето е, на заетостта се посочва, че всъщност около 25% от работните места ще се променят именно в резултат на автоматизацията на новите технологии. Недостъпността е, засяга е, и е, бременни, и деца, и хора с така, временни увреждания, и по-възрастни хора, и туристи, и мигранти. Тоест не става дума само за хора с увреждания. Така че трябва да се има предвид най-вече е, засиления процес и динамиката на остаряване е, на населението, защото през 2030 е, година и изобщо в периода 2015 до 2030 броя на хората с така, в, на възраст над 60 години ще нарасне с около 56%. Тоест, вместо 900 милиона, те ще бъдат около милиони, милиард и 400 хиляди. И всичко това естествено е свързано и с достъпност на жилищата, достъпност на транспорт и здравни съведения. И така, ще си позволя да обобща е, моите е, тези. Всъщност би трябвало да обърнем внимание най-вече на задължителните е, от правна гледна точка инструменти, които предлагат определени предимства, които ще е, облегчат живота на хората с обреждане и същевременно е, ще създадат много повече възможности и за заетост в рамките на обществото, за обучение, за придобиване на умения би трябвало да се мисли не само за хората с много ниско равнище на умения и знания. Не става дума единствено за хора с, да кажем, психически увреждания. Става дума и за един от пет млади хора на възраст 15 години в Европа, които всъщност не разполагат с достатъчно умения, които не могат да четат дори, не могат да пишат. И една голяма част и от възрастното население също е с ниска квалификация. По този начин всъщност ние е, трябва да, е, чрез достъпността на е, продуктите и услугите, най-вече по отношение на придобиването на умение, обучение и образование, различните курсове, чрез новите технологии, онлайн курсове, ще създадем възможност за една по-добра квалификация на хората. И така, в края ще подчертая, че трябва да се търси, колкото е възможно, по-бърз начин за навлизане на новите технологии, които ще осигурят достъп. Така, благодаря ви. Давам думата на следващия оратор. Това е, а, Давид Акапоци. Капоци. Е, благодаря много за честа да бъда пред вашата комисия тук. Аз имам богат опит в областта на достъпността, защото бях изпълнителен директор на съвет, е, съм изпълнителен директор на съвета на САЩ за достъп и съм бил част от консултативния комитет по отношение на Американския закон за, за хората с увреждания. Също така съм управлявал над 20 предложения за законови актове и също така съм на, работя в областта на организация, която включва 350 организации. Ето това е опита ми, с който ще коментирам по предложението на вашия закон за достъпа. На първо място трябва да бъдете поздравени за това, че ще приемете такъв закон, но неговото приложено поле е сравнително ограничено. Липсват аспекти като външни и вътрешни пространства и различни елементи от строителството на сгради и също така транспорта. Нашата агенция е, е издала изисквания за отгледна точка на достъпа през последните години, по-конкретно през последните 30 години. Те засягат офисни сгради, ресторанти, театри, детски площадки, спортни съоръжения, басейни, също така риболовни е, стоянки и редица е, места за увеселение. Освен това, в момента е, финализираме последните изисквания за тротуари и различни части от улиците, също така различни кръстовища и велоалеи. На второ място, е, договор, е, директивата, която се предлага, и предлага изисквания на функционално ниво. Как стоят нещата в САЩ? През 1991 година а, е, ние издадохме насоки за достъпност за изпълнение на нашия закон за достъпността. Там има конкретни изисквания за банкоматите, където се казва, цитирам, указания и информация за използване е достъпна за независимо използване от страна на лица с ограничено зрение. Така че това е едно изискване за функционалността. Но то е твърде неясно и в резултат от това на банкоматите бяха поставени огромни табели с инструкции на Брайлова азбука, но нямаше никаква промяна в оперативната система на банкоматите и бяха напълно неизползваеми за незрящите. В резултат от това се породи голяма фрустрация от липсата на достъп до е, банкомати. Следователно бе поискано да, те да дават информация по аудиопът. По-късно съда каза, че тъй като нашите насоки бяха твърде неясни и неконкретни, не беше необходимо да се предоставя информация с звук. Затова през 2004 година преразгледахме насоките си, за да може да се предоставя информация с аудио, по аудиоканал, с специална клавиатура, с, да, да бъде поставен банкомата на определена височина и да има стандартен джак за слушалки. И в момента над 100 000 банкомата са такива. Стандартите ни за информационни и комуникационни технологии в секция 508 от Закона за рехабилитация обхваща голяма част от критериите за функционално изпълнение, но също така включва и различни измерими, измерими технически критерии. Ако имате съответните технически критерии, то тогава не е необходимо да разглеждате функционалните критерии. Те се използват само за цялостната оценка на продукта, както и за технологии, за които не съществуват конкретни изисквания. Само когато няма конкретни технически разпоредби и изисквания, тогава се разглеждат функционалните изисквания. По-настоящем се актуализират нашите ИКТ стандарти, за да бъдат приведени в съответствие с стандарт ИН 301-549, който е новия стандарт на Европа за обществените поръчки. И той включва технически критерии, наред с критериите за функционалността. Смятаме, че вашият закон ще бъде подсилен, ако този стандарт е изходна точка и ако той допълнително бъде подсилен. На трето място бих бил предпаслив по отношение на използването на маркировката CE относно продукти и услуги, когато се оценява изискването за достъпност на функционално ниво. Защото тази достъпност на функционално ниво се измерва трудно. И тук се връщам към примера с банкоматите, защото за един производител това може да е приемливо, но за друго оценката да не е възможно. Така че, освен маркировката CE, може да има подвеждане на потребителите. Например, от банкоматите се изисква да предоставят режими на функциониране с определени а, височини на банкомата и разстояние. Ако, например, той се постави на 48 а, инча или 1220 мм от земята, или пък е на 1500 мм. Също така това въжи и за тежестта. Затова трябва да кажа, че трябва да сме предпазливи по отношение на тази маркировка за достъпност. Ние нямаме такова изискване за маркировка за достъпност на АИКТ услугите, именно поради тази причина. И накрая бих ви посъветвал да използвате строга система за налагане на изпълнението. Нашите, нашите закони за достъпност в САЩ се основават от принципи за гражданското право. И също така те се изпълняват чрез редични санкции, граждански, частни спорове и жалби от страна на гражданите. Знам, че искате да мислите първо за малките, но ако нямате механизъм за изпълнението, вашият закон няма да постигне резултатите, които преследва. Защото права без право на съдебна защита не са никакви права. Благодаря ви за възможността да коментирам. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Сабине Лобних, е, е, която представя форума е, за, мобилни, за производители на мобилни устройства. Благодаря ви подготвих презентация PowerPoint. Изчакайте, моля, една минута, докато тя бъде, може да бъде показана. Благодаря ви, всичко е наред вече. Преди всичко, много благодаря за възможността да се изкажем тук и да представим нашите бележки и предложения. Аз представлявам форума на производители на мобилни устройства – Ние работим върху мобилната достъпност вече 8 години и вече има един сериозен резултат и това е базата данни Гари. Това е база данни, която предоставя информация за характеристики, позволяващи достъпност на мобилни телефони, таблети и други мобилни устройства. В момента над 1100 мобилни телефона е, са модели, които са достъпни във всички региони по света и са снабдени с характеристики, позволяващи достъпност. И искам да отправя едно положително послание. Ние изцяло подкрепяме основната цел да се насърчава достъпността, да се дадат повече права и възможности на потребителите, да се подобрява достъпността. Всички наши членове са ангажирани с това да предоставят максимално достъпни устройства, най-вече чрез платформата Гали за хората с увреждания. Основната цел на Гали е да предоставя повече информация за потребителите и да им предостави възможност да разбере какви са най-подходящите характеристики за конкретния този потребител. Сега бих искал да се спра върху аспекти, които тук вече бяха засегнати. Става дума за маркировката C и функционалния подход. Що се отнася до маркировката C, е важно да се разбере, че това е нещо, което трябва да бъде част от всеобщия подход. Ако се възприеме необходимостта тази маркировка, то тогава производителите могат да кажат, да, моите устройства са достъпни и мога да поставя маркировката C. Бих искал да използвам два конкретни примера за това какво по-конкретно имаме предвид тук. Имаме на екрана две мобилни устройства, които в момента се предлагат устройство, в което има много характеристики, които позволяват достъпно за лица с увредено зрение. Има, например, възможност да се увеличава размера на шрифта и много други характеристики. Но няма, например, предварително инсталиран четец на екрана, нещо, което не позволява да се използва от незрящи потребители, а само от потребители с увредено зрение. Има обаче и възможности за предаване на знаци, свързани с жестомимичния език в съответствие с сега предлагания Европейски акт за достъпност, нито едното устройство, нито другото устройство бе, което е предназначено за хора с увреден слух, но не изцяло не чуващи. Така че и двете устройства биха могли да получат маркировката C. Сега по функционалния подход. Ние не смятаме, че сегашния акт е написан по начин, който отразява функционалния подход. Например, днес в приложение 1 изискването е да се предоставя альтернативен цвят, за да се предоставя информация. Функционалният подход е свързан с това, за което говорише Давид. Това означава, че когато ИКТ предоставят визуални начини на функциониране, ИКТ трябва да предоставят поне един начин за експлоатация на устройство, което не изисква потребителя да може да разпознава цвета. От друга страна, ние споделяме основната цел даване на повече възможности и права на потребителите и смятаме, че е важно да бъдат задължени всички стопански субекти – да информират потребителите за достъпността на продуктите и услугите, които се предлагат днес на пазара. Ние сме убедени, че трябва да бъде избран функционалният подход. Препоръчваме да се съредоточава повече акта върху докладването, а не маркировката С. Тъй като нямаме време, няма да говоря подробно за следващия слайд, въпреки че тук също има някои интересни въпроси. И ние тук общихме някои моменти. И накрая искам да подчертая, че много се радвам да работим с Европейския парламент, Европейската комисия, за да се постигне крайната ни цел. Благодаря ви. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Ана Лаусън, университета в Лиц. Благодаря, господин председател. Е, е, за мен е голямо удоволствие да съм днес в Европейския парламент. Е, тъй като Европейския парламент винаги се обявявал в защита на правата на хората с увреждания. Ще говоря днес и за правните възможности, и за моралните императиви по отношение на планирани от вас Европейски акт за достъпност. Но нека да започнем а, с малко история. А, нещата всъщност а, са тясно свързани с конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания. Конвенция е ратифицирана от е, преобладаващото мнозинство на държавите членки и е, от е, самия Европейски съюз като цяло. Европейския съюз е, винаги е, е, е разглеждал много сериозно това свое задължение е, достъпността на хората с увреждания до различни продукти и услуги. И това се отчита от Комитета на ОНЕ за правата на лицата с увреждания. Но също времено в заключителните си забележки Комитетът посочва необходимостта от един променен европейски акт за достъпност в съответствие с текстовете на конвенцията така че е, да се изпълнят условията на е, член 9 от конвенцията, който е, изисква подходящи мерки, които да дадат възможност на хората с увреждания да имат същия достъп, както и всички останали членове на обществото, до материалната среда, до транспорта, до информацията, комуникацията и така нататък изискват се е, е, минимални е, стандарти в това отношение, за да е, се е, постигнат е, е, условията за достъпност, не, за неограничен достъп. Естествено, става дума за едни много специфични е, допълнителни устройства и възможности, които трябва да се изградат и да бъдат на лице. необ... без достъпност, в крайна сметка всичко това, което е предоставено на членовете на обществото и което е в изпълнение на правата на човека и осъществява тези права, би било безсмислено. Изключително важно е, когато говорим за права на човека и за да имаме предвид правата на хората с увреждания и тяхната, техния достъп. Това е в основата на всички усилия и на държавни органи, и на неправителствени играчи. И естествено, трябва да имаме предвид всичко това, когато говорим за акт, европейския акт за достъпност. И така, от ангажиментите за спазване на правата на човека, проистичат и е, всички останали е, ангажименти, свързани с е, достъпа на хората с увреждания до продукти и услуги. Неограничен пълен достъп това означава на практика, че по този начин Европейския е, съюз е, ще трябва да е, в рамките на новия европейски акт да устрани всички съществуващи до момента пречки и бариери за търговия, най-вече трансгранична търговия, за обмен на информация, за закупуване, за електронна търговия много ясно трябва да стане с, какво точно е, се има предвид и това да естествено ще засегне не само общият е, европейски акт за достъпност, но и акта е, за аудиовизуалните услуги в, на Европейския съюз, както и редица други, които се отнасят, да кажем, до онлайн търговията. Има и правораздавателна практика, която е, е също много важна и трябва да се има предвид. И тук ще поставя акцента най-вече върху моралната страна на въпросите. Става дума за едно дело Нюсти и Такач срещу Унгария от 2013 година. И а, второто е Юнгелин срещу Швеция а, и в а, е, тези случаи, както и в е, два е, английски казуса, става дума за това, че хората с увреждания би трябвало да имат равен достъп, както и всички останали членове на обществото, до застрахователна информация, до застрахователни услуги и банкови услуги. Втория случай, е, е, който споменах, е, Юнгелин срещу Швеция, се отнася най-вече до заетостта. Става дума за възможностите за заетост, за слепи хора, за лица с зрителни обреждания. Това естествено е една задача преди всичко на държавните органи, на публичните институции, но също и на частните участници на пазара. Свързано е с инвестиции, но при всички положения е едно задължително изискване по конвенцията. И така, няма да се спирам и на другите два случая, които се отнасят до материалната среда и достъпа на хора с увреждания до нея, но при всички положения Европейския съюз би трябвало в рамките на своята правомощия да изчерпа абсолютно всички възможности, за да гарантира правата на лицата с увреждания. Това е единствения адекватен отговор на големите предизвикателства пред тези хора и пред обществото като цяло. Благодаря. Благодаря на експертите ни. Е, те не можаха е, да се съобразят изцяло с регламента, който определихме за тях, а именно по 5 минути на всеки оратор. Но въпреки всичко, благодаря на всички тях за положените усилия. А Адам Коса е нашия докладчик. Давам му две минути. Адам, две минути, моля. Rövid leszek. Úgy gondolom, hogy a mai meghallgatás cél. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Целта на това изслушване бе да чуем вижданията на поканените от нас експерти, а също да чуем и мнението на докладчиците в сянка, така че докладчикът да може да се съобрази с основните моменти в изказванията днес. Трябва да кажа, че все пак нещо ми липсваше в програмата на това изслушване. Е, ние е, имаме една европейска организация, Европейски форум е, на хората с увреждания. Форумът трябваше да бъде представен тук. За да ни разкаже какво очакват самите лица с увреждания от нас, от Европейския акт е, за достъпност. Позволете ми е, след тази е, забележка да благодаря на всички, които чухме до сега. Ричард Хауит има думата. Докладчик Сянка. Не виждам Ричард. А, тогава давам думата на Хелга Стевенс. Благодаря много, господин председател. Благодаря за това, че организирате това изслушване. Това е много подходящ момент, защото сега можем да говорим за директивата за достъпност и да го обсъдим с експертите. Също, както каза и Адам, е, много е важно да се отчете участието и на други организации в областта на хората с увреждания. Ще проведем няколко още срещи по този въпрос. Ще имаме още много възможности да го обсъдим. И е важно да видим какво ще е посланието към хората, вземащи решения и в частност нас в Европейския парламент. Е, е, да, благодаря. Е, Мария Харкин е следващия Благодаря, господин председател. Благодаря за презентациите. Извинявам се, че влязох в залата малко по-късно и не ги изслушах, но имам записки по тях. Благодаря на всички оратори, които изнесоха презентации днес. Това беше едно много добро въведение. Имаше различни гледни точки, което е добре, защото е важно да имаме предвид различни альтернативи. Аз и останалите докладчици в Сянка очакваме да работим с различните експерти в тази област. Аз имам доста опит в тази област, но имам и много какво да се нау... да науча за в бъдеще. Готова съм да го направя и също така да се възползвам от опита в други държави. Защото именно по този начин ще постигнем един добър документ в крайна смента сметка. Та очаквам да работим заедно с докладчиците в Сянка и с господин коза, за да постигнем един акт за достъпност, който ще внесе истинска промяна в живота на хората с увреждания. Благодаря. Не виждам Костадинка Кунева и затова давам думата на Татьяна Зданока. Татьяна. Tatiana Zanuka. Yeah. Uh, thank you. Sorry for being just arrived. Благодаря. Извинявам се, че закъснях. Имаше проблем с движението. Споменахме е, липсата на представители на НПО на изслушването. Подкрепям твърдението, че е важно да имаме представители от, на неправителствени организации, работещи с хора с увреждания и други заинтересовани страни. Отовната, основната идея в това досие не е просто техническата достъпност на стоки и услуги, а също да се подобри подбора. И тук в нашата комисия по заетост имаме добавена стойност за да предвидим и да помислим за всички условия, необходими за, на лицата с уврежданията. Това беше моят кратък коментар. Благодаря ви. Danke sehr. Laura sehe ich nicht. Благодаря. Не виждам Лаура Ачея. Жуел Мелан също като че ли не е тук, така че а, чувам, че Доминик Мартен ще говори е, вместо колегата Мелен. Благодаря, господин председател. Приветствам организирането на това изслушване и добре дошли на ораторите. Но предложението за директива на комисията цели да подобри доброто функциониране на вътрешния пазар и да преодолее пречките пред свободното движение на стоки и услуги и да се включи и а, е, е, да се включат всички в а, е, обществото и тяхната автомат, автономност. Но ако имаме предвид финансовите ограничения на предприятията, както и на държавите и на териториалните общности, в крайна сметка тук се говори и за обществени поръчки в предложението за директивата. И тук стигам до едно голямо но. Струва ми се, че е, разглеждането на достъпността за хора с увреждани става инструмент за вътрешния пазар. По този начин то става претекст за приемането на едно уеднаквяване на пазарите. И във връзка с това, връзката между физическата достъпност и достъпа до продукти води до объркване, което е неадекватно. Още повече, че ратифицирането на Конвенцията е, за правата на хората с увреждания от страна на Европейския съюз представлява е, е, събитие по пър, първо по рода си, но това е един троянски кон за осъществяване на по-сближен вътрешен пазар и един федералистичен съюз. Благодаря. И така, сега ще ви предложа да чуем и още двама от нашите членове, които са се записали за изказване. А, а, а и след това а, ще чуем и Катерин Нота, която е от а, Европейската институция за хора с увреждания и накрая отново докладчика. Благодаря, че ми давате думата. Аз представлявам Европейския форум на хората с увреждания. Ние представляваме хората с увреждания и ние сме едни от най-гласовитите застъпници за идеята за Европейски акт за достъпност. Много благодаря, че ми давате думата. Благодаря също така и на изказалите се депутати от Европейския парламент, които подчертаха, че е необходимо да се реализира на практика Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания този акт за достъпност има огромно значение, защото той ще промени живота на 80 милиона души с увреждани 90 милиона възрастни хора по начин, който е економически достъпен за тях. По този начин хората с увреждания ще могат да купуват стоки и услуги по интернета, ще могат да извършват банкиране, включително и електронно банкиране и други дейности. С нетърпение очаквам продължаването на съвместната ни работа с членовете на Комисията по заедостта. Повече хора ще съгласят, че е важно банкоматите да бъдат достъпни и също така е важно и достъпа към местата, където са инсталирани тези банкомати, също така да бъде гарантиран. И всички знаем, че едно законодателство е толкова силно, колкото е силен механизмът за гарантиране на изпълнението му. Виждаме, че може да има много дерогации, много изключения и те могат да размият силата на този законодателен акт. Ние сме на ваше разположение докато е трае законодателния процес. Много ви благодаря. Налага се бързо да изясня нещо. След като докладчиците в Сянка е, не присъстват, е, веднага е, в рамките на политическите групи би трябвало да се вземе решение кой ще замести липсващия координатор. Ето Юта Штайнрук сега получава думата от групата на социалисти и демократи. Очевидно не ме видяхте господин председател. Много благодаря за това, че дадохте възможност на представителката на Европейския форум за хората с увреждания да говори Обсъждали сме редица наши предложения, които за съжаление бяха отхвърлени от мнозинството. Затова е особено важно, е, че сега е, имаме възможност да поговорим не само с експертите, с специалистите в тази сфера, но и с самите представители на хората с обреждания би трябвало не само на национално равнище е, да полагаме усилия и да се борим срещу бариерите и пречките, но и в рамките на единия европейски пазар, защото е, хората с увреждания имат същите права за достъп е, до продуктите и услугите на единия пазар, както и всички останали хоризонталната директива за антидискриминация за момента всъщност не може да бъде а, е, приета, защото е блокирана, има блокада в съвета, а е, е крайно необходимо да се направи, за да постигнем достъп и до подходящо жилищно пространство, и до а, е, осигурителните системи, и до разрешение за строителство много-много съществени проблеми за всеки човек, в това число и за хората с увреждания. Благодаря на експертите ни, защото бихме могли да задълбочим вече на тази основа и в този контекст, който разговаряме в момента, по-нататък, така че да преминем вече към детална работа по проекта. Да, ще бъде чудесно, казва председателят, ако можете да ни изпратите в писмена форма вашите виждания и то в по-конкретна форма. Ана Гелика има думата. Благодаря, господин председател. Ние обсъждаме в момента сближаването на правните и административните разпоредби в законодателството на държавите членки, за да се осигури достъпност на продукти и услуги. Аз съм убеден, че нашия докладчик Адам Коза ще бъде в състояние да постави акцентите на правилното място. Ще подчертая някои от моментите, които е, според мен са особено важни и за мен лично, и за хората, които представлявам. А именно а, е, а, е, кучетата, които а, съпровождат е, е, слепите и е, хора или хора с други физически увреждания. За съжаление, срещаме много трудности и нямаме истински достъп, когато сме съпроводени от нашите кучета-помощници и в ресторанти, и в публичен транс... обществен транспорт. Крайно време е да се помисли по този въпрос. И една друга много важна тема за мен като член на моята партия е правото на кърмищите майки да кърмят на определени места. Но виждаме непрекъснато как всъщност те не получават тази възможност. Други ругаят, други е, изхвърлят от влакове, от други превозни средства в рамките на обществения транспорт от паркове, от е, е, заведения. А за хората, които държат на семейните ценности, на децата, на е, здравето на майките и на техните деца, би трябвало да направим нещо, защото а, трябва да а, вземем като образец британският а, закон за а, достъпност, а, който позволява на май, кърмищите майки да нахранят децата си, независимо от това къде са те. Благодаря ви. Аз е, е, ще ви помозвам след това за някои пояснение. Не знаех, че кърменето е част от, е, така да се каже, уврежданията, за които говорим в момента, но както и да е, ще изясним този въпрос след заседанието. Давам думата на Адам Коза. Благодаря, колеги. Благодаря за всичко, което чух по време на тази дискусия. Не съм сигурен, че е, трябва аз е, всъщност е, да е, приключа с моето изказване е, дискусията, която провеждаме. Струва ми се, че последната дума би трябвало да имат хората, лицата с увреждания. Но нека да кажа, че много от експертите и колегите, които говориха, е, е, намекнаха, че от за, е, обхват на акта, на Европейския акт, е доста ограничен. Би трябвало да се мисли и за дизайна на продуктите. Съвсем конкретно, защото ако няма ясни правила в това отношение, проблемите ще останат е, и ще пречат на хората с увреждания. Така че, когато поставяме изискванията за а, равен достъп до продуктите и услугите, а, а, не би трябвало да допускаме никакви ограничения. Нашият френски колега ми се струва, че сме си някои политически сфери тук. Не би, не би трябвало всъщност да политизираме темата. Тя е свързана най-вече с правата на човека и хората с обреждания конкретно. Благодаря ви. И така, приключваме с дискусията по темата за днес. Но това е, е само една фаза в нашето обсъждане. Ще помоля още веднъж експертите, които бяхме поканили за изслушването, да предоставят техните текстове, да предоставят подробни писмени бележки на секретарията, за да можем да ги ползваме в нашата работа. Благодаря а, а, много и за а, превода на преводачите, както е, и на хората, които е, записваха текста, който се изговаряше на екрана. Човек от Хамбург, е, който ни помагаше. И така, нека да ви информирам само за сроковете. 30 октомври. Първият срок за измененията, след това 29 ноември 2016 ще обсъдим измененията е, гласуване на 25 и 26 януари, февруари, е, евентуално пленарна зала. И сега преминаваме вече към следващата е, тема. Докладчик е Мария Жоао Родригес. Ще говорим по много-много важни теми отново. Ще говорим за Европейския стълб на социалните права. В никакъв случай няма да забравя и Алан Ларсън, специален съветник по Европейския стълб на социалните права. Ще имаме активен обмен на мнения и така ще имаме възможност да изслушаме и нашия докладчик, но и господин Алан Ларсон в рамките на 10 минути ще може да ни представи своите виждания. Първо Мария има думата. Много, много благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да работя заедно с всичките ми колеги в тази парламентарна комисия. Заедно с всички тях искаме да постигнем един съдържателен, важен доклад, защото съм убедена, че трябва да имаме силен европейски стълб на социалните права, за да може гражданите да могат да да получат контрол върху ситуацията и също така този доклад цели да се подпомогне възстановяване на баланса в Европейския съюз и в еврозоната. Привесвам доклад на комисията, но смятам, че парламентът възоснова на този доклад трябва да направи важни стъпки напред, за да се постигне правно обвързващо споразумение, ако е възможно, между Европейския парламент и съвета с участието на социалните партньори и това правно обвързващо споразумение трябва да съдържа и пътна карта с конкретни мерки за реализиране на този стъл. Аз предлагам в моя проекто доклад такива конкретни мерки, призовавам към смели идеи, преди всичко, когато става дума за участие в трудовия пазар, гаранцията за уменията трябва да стане едно ново право, особено когато става дума за цифрова грамотност. Също така разглеждам и равнопоставеността между мъжете и жените – също така трябва да се постигне това и чрез по-добри услуги, и чрез преразглеждане на системите за взимане и предоставяне на отпуск. Трябва да гарантираме справедливи и достойни условия за труд за всички работници, независимо от формата на заетост. Трябва да отчитаме също така последиците от сега протичащата цифрова революция. За това призоваваме към директива за справедливи условия, независимо от формата на заетост. Също така се разглеждат социалните рискове. Необходимо е тук да се отчитат и новите рискове. И тук подчертаваме необходимостта от гаранция за децата, гаранция за младите хора, но също така подчертаваме, че е необходимо да се реши проблема с работещите бедни и да се реши проблема с бедността чрез гарантиране на минимален доход. Проблемът с пенсиите също така е отразен в доклада. Разбира се, ние Знаем, че тук стои въпрос за устойчивостта, но съм убедена, че най-добрият начин е да се повиши навсякъде заетостта, за да се реши проблема с пенсиите. И накрая трябва да имаме разположение инструменти, които да вдъхват доверие. Това включва законодателството, но също така и промяна в баланса на економическото управление, като се обръща повече внимание на социалните показания. Аз предлагам система за сближаване, за конвергенция, така че да може да се въведе нещо като социален надзор. Когато видим сериозни проблеми или неравновесия, да можем да задействаме конкретни инструменти и достатъчно действени средства. Когато говоря за по-силни действени средства, има предвид и финансови инструменти, финансови средства, най-вече за да бъдат подпомогнати социалните инвестиции, да се приложи сребърното правило в процес на фискална консолидация. Разбира се, ние всички знаем, че имаме голяма възможност да се преборим с укриването, избягването на данъци. Накрая също така трябва да бъде направено нещо с европейските инструменти за финансиране. Искам да подчертая ролята на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Той трябва да бъде много повече насочен към създаване на добри работни места и социални инвестиции. Но нека да не забравяме и за ролята на структурните фондове. Те са централен инструмент, гарантиращ социалното сближаване. И накрая, също така, разглеждам конкретните потребности на еврозоната и предлагам и инструмента за възходяща конвергенция инструмент за преодоляване на асиметричните сътресения. Това са смели, мащабни идеи, но ние тук представляваме гражданите и трябва да сме смели. Трябва да отговорим на високите очаквания на гражданите и разчитам на всички вас за това да постигнем един смел, имащ значение за гражданите доклад. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега Лун Ларсън има думата. Thank you, Благодаря ви, господин председател. Добър ден. За мен е удоволствие да представя процесът консултации във връзка с инициативата на председател Юнкер за Европейския стълб за социалните права. Става дума за заедостта, за социалната справедливост, социалната сигурност. Аз съм консултант, съветник на председателен, съм официален говорител на Европейската комисия. И като консултант, като съветник, аз имам нужда от съвет и консултации от много хора и за това ви благодаря за работата, която извършвате по социалния стълб. Основата за тази работа е политическия приоритет, формулиран от комисията Юнкер през 2014 година. Средоточаване върху економическия растеж, заетост и социалното приобщаване. В изказването си за състоянието на Съюза през 2016 година председателят Юнкер говореше за тази инициатива, предложи я и знаем, че целта е през следващите, през минали три години 8 милиона души са започнали работа или наново са започнали работа, но продължава безработицата да е висока. Затова трябва много с бързи темпове да работим върху Европейския стълб на социални права. Европа все още не е достатъчно социална. Така че това е кратко обобщение на политическата основа за инициативата на председател Юнкер. Сега Искам да се спра върху економическите и социални фактори предизвикателства, към които е обърната тази инициатива. Има много основания да се започне с нова инициатива Социална Европа поради последствия от кризата, бавен растеж, безработица, включително дългосрочна бедност и социална изолация. Промяната в работата, цифровата економика, новите форми на организация на работа водят до това, че е необходимо да се обсъжда промяната в технологиите като цяло и рисковете и благоприятните възможности, свързани с това. Третата причина са демографските тенденции, тенденциите в обществото като цяло. Европа застарява – в момента има 4 души в активна трудова възраст на един пенсиониран е, човек, обаче това съотношение ще се промени в бъдеще към по-неблагоприятно, което означава сериозен натиск върху системите за социално осигуряване на обществото като цяло. Също така, четвърто, виждаме, че има все по-голямо раздалечаване между държавите членки, нещо, което не може да продължава дълго без сериозни негативни последици. И всичко това води до въпроса за това какво работи и какво не в социална Европа. Аз обикновено наричам този въпрос неудобен въпрос. И Наистина, как се получава така, че бедността и неравенството са толкова широко разпространени в Европа, въпреки най-добрите социални системи в света и най-големия пазар в света, в който има 500 милиона потребители и милиони предприятия. каква е причината за това? Слабостите в прилагането на социалните права, големи проблеми с мрежите за социална сигурност или има други обяснения. Трябва да дадем отговор на тези въпроси, защото иначе няма да можем да вземем решение по необходимия пакет от реформи. Много често се задава въпрос по време на консултациите. Каква е разликата между сегашното насочено към социална сфера законодателство и Европейския стълб за социални права. Обикновено отговарям така. Сегашното законодателство в социалната сфера бе изграждано стъпка по стъпка. Бяха установявани определени проблеми, предлагани бяха определени решения. И всичко това е било част от политически процес. Европейския стълб за социални права е нещо различно. Имаме нужда от един по-всеобхватен подход – който включва добро разбиране на това, което се случи в социалната и економическа сфера през последните 10 години предизвикателствата на бъдещето. Цифровата економика, устаряването на населението и все по-голямото различие между отделните държави членки. Решаването на тези сложни проблеми изисква също така да разчитаме на зараждащия се глобален консенсус за ролята на економическата и социална политика. Има заключения направени от Международния валутен фонд, Международната банка и ОИСР. Те посочват, че растящото неравенство не е само социално, но и економически проблем. Тези растящи социални неравенства са пречка пред економически растеж. И международните финансови институции говориха за това на среща на групата на 70-те миналата година. И съвсем наскоро Кристин Лагар, генерален директор на Международния валутен фонд, говореше за това, както и господин Драги, директор на Европейската централна банка. Също така в документите ни за консултации виждаме, че се посочва, че социалната политика е един производителен фактор. Най- добре развити в социално отношение държави имат и най-развита економика. Вторият въпрос е свързан с... Следващия въпрос, извинете, е свързан с гъвковостта и сигурността. И се посочва, че те не си противоречат, не изключват една друга, а се подпомагат взаимно. Необходимо е да се намери нов подход към сигурността, за да може тя да отговори на гъвкавата цифроекономика. Също така е необходимо да се говори за не е равенството между мъжете и жените. Много е важно да се постигне равнопоставност и равни възможности за обществен напредък, но и за економически растеж. И така, как е организиран процес на консултация? Той работи в три сфери. Първото е обсъждането на сегашното, сега действащо законодателство, какво работи, какво не, е, защо, какво липсва. А втората тематика е бъдещето на работното място и системите за социално осигуряване и социално подпомагане. И третото е проекта за социален стълб. Накрая бих искал да споделя някои размисли в резултат от многото срещи в процеса на консултации. Присъстваха на много срещи в различни парламентарни комисии тук в Брюксел. Срещах се с много неправителствени организации, много различни институции в Виена, в Рим, в Копенхаген и също така ще продължа тази есен този процес. Но искам да кажа, че в резултат от тези обсъждания трябва да споменат следните неща. Първо, черната дупка на европейските социални системи. Това означава, че няма мост по който да преминат онези, които искат да се върнат на трудовия пазар. Стои въпроса за замисъла и приоритета и ресурсите. Нашите социални системи все още са приспособени към пазара на труда от вчерашния ден. Предлагат се помощи за безработни, но не се предлага достатъчно средства безработните да се върнат на пазара на труда като средна стойност 10% от безработните само получават различни услуги в вид на обучение, преквалификация. 90% от безработните очакват да намерят със старите си умения ново работно място в условията на цифрова економика. Това е сериозно разминаване между реалността и това, което се предлага. И точно това наричам черната дупка на социалната економика, на социалните системи в Европа. Втория проблем е развитието на цифровата економика и сигурността и гъвкавостта в този контекст. Необходимо е също така да се помисли за традиционните форми на трудовите договори, които пречат на развитието на новите начини за организиране на работата. Не може да се спре технологичната революция. Технологиите винаги ще изпреварват и ще надаляват над политиката и политическите решения. За това имаме нужда от законодателство, което работи така, че да гарантира сигурност на работниците и да позволява гъвкавост при организирането на работа. Също така, третия въпрос, често задаван по време на консултациите, е как се вписват социалните права в Европа в економическата политика. Моят отговор не е включен в документа за консултациите, но искам да кажа, че това е част от третата тема и ще има бяла книга, която ще бъде издадена преди края на тази година. В нея ще се говори за това, че економическата и социална политика са две страни от една и съща монета. И накрая, кой ще прави какво? Каква е ролята на социалните партньори, на националните правителства, на европейските институции? Да, наистина, правителства на държавите членки отговарят за политиката в областта на труда и социалните грижи и социалното осигуряване, ролята на Европейския съюз е да формулира основните цели, да зададе критерии, целеви показатели, за да може да се намери нов баланс между социална Европа и економически развиваща се Европа, за което говореше наскоро и председателят на Европейската Централна банка. След няколко месеца комисията ще предложи своя стратегически документ ще бъдат формулирани там и предложения. Ще се представи една широка, всеобхватна стратегия за обновяването на европейския социален модел. Позволете ми да кажа още нещо не може да продължаваме да се правим, че нищо не се е променило. Виждаме, че сега прилаганите модели не отговарят на реалността економическото възстановяване няма да бъде достатъчно. Реформи на парче също е нещо, което няма да е достатъчно. Имаме нужда от мащабна реформа за приобщаващ растеж и заетост. Трябва да обръщаме повече внимание и на предприятията, и на социалната сфера, защото през последните 10 години и двата аспекта бяха пренебрегнати. И по-добра обстановка, по-добра среда за предприятията и повече внимание към социалните аспекти. Благодаря ви за вниманието. С нетърпение очаквам да видя как се развива вашата дейност и с удоволствие ще прочета и окончателния доклад. Благодаря ви, господин Ларсън. И сега вече можем да направим, е, така да се каже, е, дискусия с докладчиците в сянка. Том Ванден е, Кенделаре има думата. Благодаря, господин председател. Първо, позволете да благодаря на госпожа Родригес за е, чудесния е, проекто доклад. Да, е, но е, аз съм напълно съгласна, е, съгласен и с е, е господин Ларсън, и с е, докладчика. Не можем да се задоволим единствено с декларации. Важно ще бъде прилагането. Да, е, Днес е, стана ясно, че се нуждаем от нови мерки, е, от нови финансови инструменти. И аз мятам, че именно така ще постигнем действително е, един по-перспективен е, европейски социален модел. Е, трябва също времено, както и господин Ларсен ни подготви за този вариант, да мислим за динамично променящите се социални модели. Това ще бъде нашето бъдеще. Като имаме предвид падащия рейтинг на Европейския съюз, ще трябва да поставим акцента върху всичко това, което добре работи, което функционира правилно, което отговаря на очакванията на гражданите, но естествено ще трябва да засилим вниманието върху изпълнението. Комисията говори за равенство на шансовете, е, за е, достъп до пазара на труда, за добри условия на работа и адекватни социално-осигурителни системи. В това отношение е, много амбициозен е и докладът, подготвен от нашата колежка. Тя ни призовава да бъдем смели и да поставяме сериозни, амбициозни искания. Благодаря, давам думата на Анна Герике. Благодаря, господин председател. Благодаря от името на моята политическа група е, и на нашия докладчик и на господин Ларсън. Познавате ли публикацията на Ривкин от 2004, е, която е посветена името, именно на е, въпросите, които обсъждаме. Той мечтае за Европа, е, в която се зачитат и интересите на общността и, интересите на личността. И а, обществото гледа на себе си като на семейство. Това е нещо като self-made ideal за американското общество. Днес вече наименованието е променено, но същността е същата. И така, как ще направим нашия социален модел и нашите социални идеи е, устойчиви в бъдеще? Как ще изградим този стабилен е, социален стълб? Комисията би трябвало да е, консултира е, в. Е, широки публични консултации, всички граждани, всички организации. Да, действително става дума за едно сериозно усилие в рамките на нашите е, амбиции да направим законодателството по-добро. Трябва да покажем на гражданите, че действително имаме идеи и визия, че. Е, мислейки за повече Европа, действително желаем да гарантираме и повече полза от това, което наричаме повече Европа, че действително гарантираме добавена стойност. Енрике Калвет Шамбон е ораторът на АОДЕ. Благодаря, господин председател, за две минути е много трудно да се обхване тази многоаспектна тема, затова бих искал преди всичко да благодаря на госпожа Родригеш за извършената работа и от името на групата АЛДА искам да кажа, че това, което искаме да се развие основа на член 9 на договора, е това, което ние смятаме за изключително важно, това, което преживя в момента Европа, както каза и колегата от НП трябва да се даде социално измерение на Европа. Европа не е само производител на едина валута или на продукти. Ние също така сме загрижени и за благосъстоянието на хората, за техните свободи. Това е нещо, което разбира се, че ще подкрепим. Има много неща, с които сме абсолютно съгласни, но няма да пропилявам времето, което има. Не искам да кажа, че всичко гледаме в розова светлина. Има някои аспекти, които определено предизвикват нашето несъгласие. Що се отнася до количествения момент, бих предложил да се избегнат всички тези показатели 70%, 30%, защото много често се появяват различни неразумни неща. Също така бих препочел да не се говори за социалното измерение на пазара. И е много сложно да говорим за един единствен социален модел. Това е много трудно да се възприема от Европейския съюз, който има 28, а не вече 27 различни социални модела, различни трудови пазара. Също така трябва да се помисли и за трудовите договори по-конкретно. Когато говорим за краткосрочни мерки, трябва да сме много прецизни. Разбира се, имаме добра основа за обсъждане, но казвам още веднъж, че имаме някои несъгласия. Например, разбира се, ние ще предложим писмена форма нашите предложения, за да подобрим още повече този добър доклад и да помогнем на прекрасния докладчик. Габи Цимер ще говори от името на Обединената телевизия. Да, благодаря, е, благодаря на господин Ларсън, благодаря и на моята колега госпожа Родригес за е, добрите презентации. Мога да подкрепя госпожа Родригес. Да, нуждаем се не само от обещания, но нуждаем се от конкретен график, от пътна карта, от финансиране, от конкретни инструменти, ако искаме да изградим една е, истински социална Европа. Нуждаем се от е, промяна на парадигмата. Няма да говорим единствено е, само за четирите е, основни свободи, ще говорим е, за е, равнопоставеност между тези четири свободи и социалните права, социалната справедливост. Е, в противен случай никой няма да постигнем една истински социална Европа. Вие е, казвате, че сте консултант. Вие сте всъщност част от е, структурата на комисията. Е, много ви моля, внимавайте този път комисията действително да бъде много по-прецизна, много по-точна и конкретна от предишните си писания и изложения по тази тема. Много често сме поставили тези искания към комисията. Най-сетне да е, бъде поставен на е, масата един текст, който е конкретен, който означава нещо, който говори нещо на хората. Не става дума за пътямкински села и само за празни декори е, и колиси. Не. Социалната основа и устоите на е, една по-социална Европа трябва да са съвсем конкретни. Много ви моля. Е, да имате предвид и а, това, което е записано тук в точка 2, а именно за гъвкавите договори, за... А, вие говорите за баланс, но а, как точно ще се постигне този баланс? Защото ние винаги сме говорили за баланс, но в крайна сметка той се постига в полза на предприятията, в вреда на заетите, на работещите. Е, много често, когато говорим за гъвкавост, в крайна сметка подронваме социалната сигурност и социалния характер на Европа. Това трябва да се има предвид. Благодаря. Е, Тамаш е, Мешевич е, има думата от името на селените. И аз също и моята политическа група бихме искали да благодарим на докладчика за този доклад. Наистина съгласни сме с подхода. Изискват се смели мерки в политиката, но също така политиката трябва да бъде много конкретна. Много високо оценяваме редица от идеите в проекта доклада. Няма да и ги изброявам всички, но ще подчертая, както посочи и самата госпожа Доклаче, че социалният стълб трябва да въжи за цел Европейски съюз, а не само за еврозоната. Абсолютно сме съгласни това проекта доклада призовава към законодателство в различни сфери. Бихме подчертали особено силно законодателство за достойни условия за труд, минимално заплащане и законодателство за социално жилищно устаняване и подпомагане за жилищно устаняване, а също така и социалните услуги. Ние също така призоваваме към сребърното правило и социални инвестиции. Това трябва да бъде направено колкото се може по-бързо. Бих искал да подчертая две предизвикателства, които не са засегнати в доклада. Говори се за минималния прак на заплащането, но държавите членки са твърде многообразни, що се отнася до заплащане труда и показател 60% в такива държави като България и Румъния ще остави работещите в условия на бедност. От друга страна, законодателство за минималното работно заплащане може да реши много проблеми, ако отчита националната специфика и ще предложим изменения в тази насока. Докладът призовава към повече финансиране, но не споменава за това, че еврозоната, Европейския съюз като цяло трябва да вървят към фискален съюз. Видяхме, чрез економическата криза, кои са слабостите на нефинализирани економически паричен съюз. И необходимо е да има, разбира се, демократичен контрол. Той ще позволи да се избегнат сътресенията, да се избегне принудителната миграция. Много е важно доклада да изпрати ясно послание в полза на фискалния данъчно-бюджетния съюз. Благодарим още веднъж на докладчика. С нетърпение очаквам продължаване на съвместната работа. Лаура Ачия für die е Лаура Ачия не е тук. И другият ни докладчик е, от Европа за свобода и пряка демокрация също не е тук. Но а, е, а, е, за Европа на нациите, кой ще говори? Благодаря, господин председател. Господин Мартан има думата. Благодаря на господин Ларшон за това, че е тук сред нас. Той като съветник на господин Юнкер. Но тази успокоителна и спокойна музика я слушаме от десетилетия. Слушаме я и това е нещо, което се каза от преждеговорившите. Вие казвате, че Европейския съюз трябва да е начин за споделяне на богатствата, че трябва да потече млякото и меда. Но, господин Ларсон, случва се именно обратното. Европа е станала една машина за разпространение на, на немотия, увеличаване на безработица, популяризация в народите. Всички оратори се спряха на редица от тези аспекти до сега. Така че това е установяване на един провал, господин Ларшон. И вие го признавате, защото е, през септември 2007 година започнахте е, разпространено допитване относно Европейския стълб на социални права. Нещо, което обещавате от години наред. И господин Ларсон, опасявам се, и не съм единствен, много от избирателите също са на такова мнение, че вие искате да увеличите Европа и да я наложите. И че тя ще доведе до все по-разпространена немотия. Може би искате това да обхватне все по-голяма част от света, защото искате да посрещнете 6 милиона бежанци. Това е абсурдно можем само да ви предупредим, защото вие ще се сблъскате с стената и суверенните народи ще ви го припомнят. Благодаря. Гиом Балас е следващият ни оратор. Е, Благодаря, господин председател. Уважаеми господин съветник, ако Европейския съюз не отговори на социалните предизвикателства, ще сме в риск той да, се, той да се взреви. Не можем да отделим социалния от економическите въпроси. И това се казва и в документа, документа особено в економическото разграничение. Но все пак имам два въпроса. На първо място, може ли да си представим, че можем да имаме адекватно социално ниво в Европа, което продължава да се подобрява, ако останем в логиката на свободни търговски обмени с останала останалата част от света. Не са ли тези две цели противоречиви? И от гледна точка на това, не трябва ли Европейската комисия да преразгледа доктрината си на свободна търговия, която залага основно на економическия растеж? Второ нещо, относно вътрешния пазар. Има конкуренция между социалните системи и именно това ни дърпа надолу. Та, във връзка с това, какви са осезаемите цели, върху които искате да се опирате и що се отнася до сближаването, как стоят нещата, когато говорите за 60% от средната заплата, както наскоро гласува Европейския парламент, как ще бъде повлияна тя? Благодаря. Юта Штайнрук. Ja, im Gegensatz zu an... Юта Штайнрук. Да, за разлика от а не, е, смятам, че е, ако работим е, заедно тук в Европа, ще можем да се справим. И естествено, според мен, лъжат всички от тези или са просто големи наивници, ако смятат, че само на национално равнище ще се справят с бедността и мизерията Тройно А като рейтинг за социалност на Европа. Това бе желанието на Жан-Клод Юнкер. Да, чудесно би било, естествено, да го постигнем и в економическо, и в социал, социално отношение. Но как трябва да гледаме на социалния стълб? Като на стълб, като на референтна рамка? Ще имаме ли определени правни актове, е, списък на социални минимални стандарти. Това бе всъщност, е, така да се каже, позицията на е, Жан-Клод Юнкер. Той смяташе, че така трябва да се действа. Ще можем ли по този начин да изградим едно общо, единно економическо и социално пространство тук в Европа? Ще можем ли е, по този начин да изпълним и обещанията, които даде председателят на Европейската комисия още в началото на този е, е, легислатурен период и ще можем ли до края на мандата на комисията да изпълним това обещание? Анита Обскок. Да, благодаря, господин председател. Много сърдечно благодаря на Мария Жоао и на е, Алана Ларсон. Те много бързо подготвиха своите презентации, така че да можем да ги обсъдим днес и да навлезем в дълбочина в темата. Бихме желали да постигнем това, което не само ние самите желаем, но и много хора очакват да постигнем, а именно повече заетост. И тук именно в парламентарната комисия по заетостта много често смятам не, че така говорим за бъдещето, но всъщност не се приближаваме достатъчно близо до ежедневните проблеми на хората. И трябва да потърсим непосредствен контакт с гражданите, с хората. Ако успеем да им покажем какво смятаме, че трябва да се направи и какви са нашите амбиции, тогава именно по пътя на директните контакти с гражданите ще можем да ги убедим по-добре, че действително европейската идея има е, е, конкретни цели, които са в полза на гражданите. Трябва да направим е, нещо съвсем, съвсем конкретно в това отношение. Много дълго в Европейския парламент е, сме се е, обявявали и сме се борили за един социален дневен ред но когато сме приели нещо на хартия, след това трябва и да го осъществим на практика. И аз много се надявам, че и Мария Жуал, е, Жуал е, е, Родригеш и Алан Арсон ще продължат усилията си в тази посока. Да, действително в договор трябва да залегнат всички тези усилия и амбиции. Uh, Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен, че този доклад значително развива и разширява понятието за социалния стълб. Смятам, че това бележи голям напредък спрямо работата на комисията до тук. Господин Ларсон, казахте, че последните години не бяха благоприятни нито за бизнеса, нито за работещите. Както се казва в обяснителния меморандум, те бяха изключително благоприятни за банкерите, защото почти два е, е, трилиона пари на дънокоплаците бяха наляти в е, финансовият сектор за периода 2008-2014 година. Сега имаме огромно разминаване, огромно недостъг на, на инвестиции и основно мерките за, затяга, за финансова дисциплина а, водят до разходите. Вие споменахте казаното от Кристин Лагард и Марио Драги, както и това, което неофициално се обслужва да в Г20. Но необходимо промяна в парадигмата спрямо казаното в доклада. И накрая това трябва да ни доведе, да доведе не просто в един паричен и економически съюз, но и до един економически, социален и паричен съюз. И както беше казано, трябва да бъдем конкурентни и да се развива растежа. Но това върви ръка за ръка с по-засилване, по-голямо засилване на социални аспект, за да има едно, един устойчив растеж. И за това имам два въпроса. Ще направите ли предложения за промени в разходването по европейския семестър и как предвиждате гарантиране на правното изпълнение на това, за което говорим тук? Благодаря много, Елизабета. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Родригеш, че пое тази изключително важна работа. Смятам, че това е изключително основно, когато говорим за изграждането на Европейския стълб на социални права. Всички наши европейски съграждани не биха повярвали в Европа, не биха възвърнали доверието си в Европа, освен ако не изградим този европейски стълб на социалните права. Това е нещо, в което съм убедена. Силно бях заинтересована от два въпроса, които бяха поставени. На първо място, разминаването между пазара на труда и системите за връщане обратно на пазара на труда. Във връзка с това, как бихте обяснили това разминаване, защото професиите, в които се наема най-голям брой персонал днес, не съществуваха преди 10 години и административните системи за реинтеграция на пазара на труда не могат ли да вървят съгласно скоростта на развитието на труда? Най-общо, какво куца тук и какво е необходимо, за да може нашите съграждани да бъдат отново интегрирани на пазара на труда? На следващо място, вие казахте, че трябва да се работи не толкова по образование, а по развиване на компетенции и на гласи. Аз съм убедена от години наред, че ако не разработваме компетенциите и признаването на способностите, включително и в рамките на целия професионален път и по време на първоначалното образование, няма да отбележим напредък, защото професиите се развиват изключително бързо и това не съответства на развитието в образователната сфера. И как можем да сменим и да променим образователните модели, за да бъдем много по-оперативни за всички работещи? Благодаря. Danke sehr, Elmar Brock. Herzlichen Dank. Ich äh, благодаря. Говори Елмар Брок. Мисля, че този дебат се спира на, именно на едно изказване на председателя Юнкер, било по идеологически причини, било поради неразбиране, ние така, понякога объркваме нещата и не желаем да направим тази е, абсолютна връзка е, и абсолютно необходима връзка между е, фискалната стабилност, економическия е, растеж и е, заетостта и социалната политика. Социалната политика в крайна сметка е, има смисъл само когато е свързана с е, фискална стабилност, с е, конкурентоспособност на економиката. Е, а, а същевременно економическия растеж и заетостта естествено водят до социален мир. Всичко това е, е в една непрекъс, непрестанно и постоянно диалектическо единство. Много важно е, естествено, да помислим за това как можем да постигнем е, това единство, включително и по отношение на данъчната политика и на е, която трябва да бъде по-справедлива. Как точно е, ще видим и как точно ще организираме ратификационната процедура, която очевидно през следващите години също ще ни занимава. Но при всички положения, когато става дума за промяна на договора, трябва да мислим сериозно. Не да казваме, да, това трябва да се промени, това трябва да се промени, и това е свързано с промяна в договора и така тази формулировка звучи едва ли не като алиби, нали? Ето виждате ли колко много неща искаме да направим, но понеже не можем да променим договора толкова лесно, затова не го правим. Не трябва при всички положения да обхванем абсолютно всички инструменти. Естествено да помислим, ако се стигне и до промяна в договора, как да направим ратификационната процедура така, че тя по-бързо да се извърши и да приключи, за да може да преминем към изпълнение. Необходимо е при всички положения хубавите обещания да се изпълнят с реални дела. Благодаря следващият оратор. Благодаря, господин председател. Европейския стълб на социални права, за който говори господин Юнкер, е само един пожелателен списък. И ние сме далеч от неговото реализиране. Питаме се как може да има толкова голями, големи социални неравенства. Но именно европейските политики водят до неравенство и до бедност, и до безработица. Е, Европа застарява. Това се казва многократно, но тя не прави нищо, за да помогне на семействата и не, не мотивира гражданите да имат деца. Също така е, свидетели сме на ефтиния труд, който е, се появява все повече и се наблюдава експлоатация от страна на предприятията. Следователно се плащат по-малко социални осигуровки, които, което, от своя страна ще разруши социалните системи. Също така, политиките по спасяване за най-бедните държави ще доведат до следното. Ако Европейския съюз продължи да задушава тези страни, в един момент те ще се опитат да преобърнат кораба. Жоао Применто Лопеш има думата. Благодаря, господин председател. Имам изключително много резерви по този стълб, който се представя като решение на економическата и социална криза, като в него се говори за интегриране на социални въпроси в европейския семестър, нещо, което всяка държава да приложи на практика, за да се разрешат економическите и социалните проблеми в Европа. Но ако това се направи, ще се компрометира националния суверенитет. В условията на настоящата криза става ясно, че европейските институции само замаскират реалния аспект на обществата. Важно е, имаме някои положителни аспекти, като например социално сближаване, но всъщност с тях само се замаскира истината. И не може да се концентрираме върху економическите е, аспекти. Не можем да не вземем предвид и социалните права, когато преследваме економическите цели на Европейския съюз. Но не можем да защитаваме социалните права и да преследваме капиталистични цели. Е, говорим за това, че Европа иска да намали е, дефицита, но това само ще урони правата на работещите, няма да ги защитава няма да защитава и техните приходи. Ако погледнем ситуацията в Португалия, където имаше увеличение на минималната заплащане. То беше минимално но стана ясно, че има нежелание да се, да им, за намеса в някои държави членки и това води до санкции срещу определени държави, като например Португалия. Знаете, че реформите не се изпълняват навсякъде и социалните права ще ни отдалечат от пълното защитаване на правата на работниците. Благодаря letzter Redner hat jetzt... Мартин Локегард е последният оратор в нашия списък. Благодаря, господин председател. благодаря ви за възможността да говоря. Благодаря и на господин Ларсън за неговата презентация. На господин Юнкер отдавна говори естествено за една по-социална Европа и а, Въпросът е как ще постигнем тази по-социална Европа. същото ли трябва да разбираме, както и когато се говори за един социален съюз в рамките на Европейския съюз. Съгласен съм с е, е, моите колеги за това, че би трябвало да говорим е, пред една много по-широка аудитория и да обхванем много повече граждани. Е, но позволете ми сега да е, продължа на датски. Ще задам няколко въпроса на господин Ларсън. А Вие говорите за а, разпределянето на ролите и за всичко това, което е направено до този момент. А, за това, че трябва да говорим и да обърнем повече внимание на гъвкавост, на сигурност на е, участниците. В такъв случай едва ли ще се налага, действително, е, ако се ограничим само до тези наблюдения и усилия, да променяме договора. Е, на практика, е, ако правилно разбирам господин Варсън, той не предвижда непременно промяна на договора. И още нещо. Ние говорим за това, че е, европейската система е, е една от най-гъвкавите. И също времено е, безработицата при нас не е чак толкова висока, имам предвид моята страна, но можете ли да потвърдите от страна на комисията действително така подобряване на социалните отношения при положение, че броят на безработните е намалял. И така, господин Ларсон първо ще говори. Всъщност, мисля, че ще бъда кратък. Вие ми дадавате няколко минути и ще се опитам да съвместя в тях. Много съществени са вашите коментари, много интересни. и те отразяват и дебата, който се води в държавите членки. Ще ви кажа, освен това, че те до голяма степен покриват и темите, които сме обсъждали в моя кабинет, обсъждайки ситуацията в държавите членки. И така, е, една голяма част от е, представителите на държавите членки на различни организации са е, били в моя кабинет, обсъждали сме подробности и с тях. Да, целта е действително да се постигне повече прецизност, повече специфично съдържание. Дневния ред е, така да се каже, рамката. Е, ние ще трябва да го приемем и това ще бъде нашата е, амбиция и ще навлезем след това и в е, конкретика. И аз много се надявам, че действително ще можем през следващите месеци и години да говорим за една по-социална Европа. Да, вие сте, доказахте и с това ваше изказване, че е, давате възможност на докладчика да се изкаже по-дълго и продължително. Чудесен джентълмен и представител на старата школа. Благодаря, казва госпожа Родригес. Благодаря на всички участници на, е, от нашата комисия, които участваха в дискусията. Благодаря и на Алан Ларсън, който като специален съветник на Европейската комисия по Европейския стълб на социалните права представи и вижданията на председателя Юнкер. Аз много се надявам, че в рамките на така, една стегната рамка и стегнат график ние ще можем да представим е, и е, нашите изменения и предложения. Е, много важно е, естествено, обаче първо да се приключи с консултациите с обществеността. За нас, Европейския парламент, акцентът пада именно върху мнението на гражданите. И много се надяваме, че комисията ще спази предварително набелязания график. Има нови предизвикателства, естествено. Трябва да организираме много по-добре е, интегрирането, включването на младите хора и на жените е, на пазара на труда. Има известен напредък, но трябва много по-добре да го е, се справим с това предизвикателство. Е, ние се нуждаем естествено и от спазване на основните права. И това е особено важен момент, когато говорим за единния пазар. За да бъдем правдоподобни, достоверни, трябва, естествено, когато говорим за социален стълб и за доклад по тази тема, да го подкрепим с конкретни мерки. Е, конкретни мерки за по-добро управление на економическите и социалните процеси и на социалната политика, защото е, естествено, когато говорим за социални инвестиции, е, това ще означава естествено и първо да захраним социалния стълб с необходимите средства за инвестиции, а това означава именно и това е единствено економическо развитие и заетост и социална политика. Благодаря, Мария. Ще ми позволите ли една забележка в края на дискусията ни по темата? Съвсем съзнателно се въздържах, за да могат колегите да участват. Стана дума за необходимостта от промени в договора. За съжаление, и аз съм на това мнение, че в момента като че ли няма да имаме възможност, няма да имаме и време с оглед на политическата ситуация през следващите години да се занимаваме с изменение на договорите. Но перспективата промяна на договорите естествено не бива да се забравя изцяло, защото там именно липсва една а, подобна социална клауза, която а, ни е абсолютно необходима, ако желаем да бъдем ефективни. И така, когато говорим за промени в договора, а, трябва да имаме предвид и да кажем, е, това междинно пространство, в което, да кажем, няма задължителни договорни норми, но също времено чрез законодателните инициативи и мерки на Европейската комисия може да се запълни е, празнотата в договора. В никакъв случай хората няма да се съгласят с нас и да ни дадат право, ако ние се оправдаваме непрекъснато само с това, че не можем в момента да променим договора. Не, напротив, те ще ни се разсърдят, те ще ни обвиняват, ако не направим необходимото. Комисията, е, обръщам се е, с е, молба към вас, господин Ларсън. Поздравете господин Юнгер от нас и от мен лично и му е, обяснете, че ние очакваме комисията да запълни именно тази празнота, която сега в момента не можем да запълним с промяна в договора. Yes, friends, then we proceed. Добре, продължаваме с осма точка в дневния ред, а именно необходимостта от стратегия на Европейския съюз за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените. Давам думата на докладчика госпожа Гонсалес Пеняс. Две минути за встъпителни думи. Gracias. Eh, Disculpe, pero contaba con que tenía cinco minutos para... Благодаря. Извинявам се, но мисля, че разполагах с 5 минути, поне с толкова се бях подготвила председателката. Трябва да се адаптираме, тъй като имаме гласуване, затова разполагате само с 2 минути. Bueno, intentaré, intentaré agilizar la exposición entonces. Добре, тогава ще се опитам да съкратя изказването си. Исках да представя проектостановището относно необходимостта от стратегия на Европейския съюз за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените. Документа се съдържа, в, съдържа 10 точки, които отразяват 10 ключови теми, разглеждащи е, различните пенсии на мъже и жени. Става въпрос за количествени фактори, за това колко време имат право на пенсия гражданите и има предложения как може ситуацията да бъде поправена. На първо място, всеки има право на достойна пенсия, изплащана от държавата. Всеки трябва да има равен достъп до пенсия и ние трябва да гарантираме, че това право се поддържа. Нещо, което не се случва в Европейския съюз в момента. Социалната сигурност е важно право, е, заложено в ключови международни хуманитарни договори и също договорености на Европейския съюз. То включва достойна държавна пенсия за всеки, без дискриминация и е, без и също така с е, универсални схеми за пенсия, базирани на солидарност, за преразглеждане и то устойчиво във времето. Ето защо имаме отговорността да се разрешават свързаните с пенсиите проблеми и да приложим различни мерки, като например минимална гаранция за пенсия за лицата над 65 годишна възраст, засилване на пенсионните схеми, възоснова на прогресивно данъчно облагане – също така смятаме, че пенсиите не бива да са обвързани от брачния статут на лицето. Трябва да се гарантира и, че лицата, полагащи грижи за други лица, не са повлияни от гледна точка на пенсиите. Също стоят въпросите за частична трудова заетост, пълна заетост. И дискриминацията в областта на пенсиите и различните пенсии проистичат от дискриминации в областта на трудовото заплащане и грижите. Ето защо трябва да консолидираме работата в семейния живот и да насърчаваме активното участие на жените в е, трудовия пазар. Необходимо е да се гарантира и качеството на грижите за възрастни хора и за деца необходимо да се въведе минимално заплащане на труда в размер на 60%. Необходимо е също така да се гарантира финансова стабилност. Нещо, което особено засяга, когато я няма, жените. С нетърпение очаквам вашите отзиви и вашите изменения. Благодаря. Мисля си, че няма. Да, госпожа Сандет. Благодаря, госпожо председател. Тъй като госпожа Кословска не е в залата, ще изчета бележките, които тя предлага. Pension gap is a key indicator for the... Става дума за ключов показател за равенството между половете като цяло, защото става дума за разлика между пенсионното осигуряване и пенсиите на мъжете и жените. Тази разлика не може да бъде основана върху никакви рационални доводи, Става дума за неравенство, което се базира върху три основни фактори. По-низкото участие на жените в трудовия пазар. Освен това, когато жените работят, те обикновено работят по-малко, на непълен работен ден. Три също така. Много често жените получават по-низко трудово възнаграждение. това най- ефикасното, включително економически ефективното решение ще бъде да се гарантира равенството между мъжете и жените на трудовия пазар чрез политика насочена към по-добро съчетаване на задълженията в семейството и на работното място. Това е отразено в измененията, внесени от госпожа Козловска, която е докладчик Сянка от НП, също така. Внесени са и други изменения, които защитават принципа на субсидиарността. Изключително е важно предложението да се вписва изцяло в правомощията на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Штайнбук от Социалисти демократите. Нашия докладчик в сянка не може да присъства днес и затова аз я представлявам. Благодаря за чудесните идеи. Ние смятаме, че все пак липсват някои важни моменти, които бихме искали да допълним. По отношение на държавните пенсии, е, трябва да се подчертае важността им. И втория стълб е, е, осигуряването по старост по линия на предприятията. Естествено, всичко това е във връзка и с колективното трудово договаряне и принципа на равенството. Третия стълб е, е, самоосигуряването, частното е, индивидуалното осигуряване не бива да означава, че трябва да така, да намаляваме е, необходимостта от съдължително държавно осигуряване. Ето това е, е Основният момент, на който искаме да наблегнем и е, естествено трябва да обърнем внимание и на някои различия, които се дължат на принадлежността към пола и които не би трябвало да продължават. Благодаря. So, für die EKR Яна Цитанска. Jana Citanska от екаре. Ковом забезпечени на плоди Европского парламента. Благодаря ви. Когато обсъждаме пенсионно-осигурителните системи, то трябва да подчертаем, че Европейския съюз има твърдо ограничени правомощи в тази сфера, за това трябва да се ограничим само с обмен на мнения и добра практика. Също така е необходимо да се подчертае, че има много неизвестни в това отношение. Дори и въпреки, това, че трудовото възнаграждение между мъжете и жените постепенно се изравня в много държави членки, не може това да се каже за размера на пенсията. Освен това, няма достатъчно качествени данни, които да позволят да се измери това явление и да се разбере какви са неговите причини. Трябва да се средоточим и върху жените, които полагат грижи за деца или лица, които не са в състояние сами да се грижат за себе си. Това, че те полагат такива грижи, отрицателно се отразява върху размера на пенсиите. Тук трябва да окажем натиск върху държавите членки да компенсират времето, което и е посветено на на грижи. Ето, че и регламента е на минута и 30 секунди също а, ни върши работа. Можем да се опитваме. А, от името на зелените не виждам никой. А, а, Тери Рантке също не е тук. А, Лаура? А, а, съжалявам. Ето, че имаме представител на зелените. Ще говоря от името на нашата докладчица Сянка Тели Райнтки. Тя не може да присъства днес. Бихме искали да поздравим докладчика. Споделяме много от внесени до нея предложения. Много високо оценяваме това, че има редица конкретни предложения. Бих искала да подчертая, че недостатъчните пенсии на жените означават, че не можем да се борим ефикасно с бедността сред възрастните хора. Съответно, внасяме конкретни изменения в това отношение. Например, бихме искали да призовем Европейската комисия да въведе европейски стандарти – свързани с определенето на размера на пенсиите. Също така смятаме, че държавите членки са длъжни да положат максимални усилия и да приемат законодателство, отнасящо се до запазване на пенсионно-осигурителни права при развод или законово оформена раздела между съпрузите. Това са нашите конкретни изменения. Благодаря, Лора. Аджия не е тук от Европа на свободата и права демокрация, от Европа на нациите. Президент. Благодаря, господин председател. Господин Мартан има думата. Темата е много обширна. Трудно е да не се съгласим с госпожата докладчик, но при условие, че тя положи всички усилия, за да върви това в правилна посока. Основният проблем обаче кой ще плати, откъде ще се вземат тези пари в много държави членки и най-вече във Франция все повече се говори, че настъпва края на пенсиите с разпределение. Двете основни решения са увеличаване на периода за работа и излизане в пенсия на възраст 62-65, а защо не и на 70 годишна възраст, при положение, че средната продължителност на живота се увеличава, нещо, което е противно на френските статистики. И второто решение е намаляване на сумите на пенсиите, които се изплаждат. Така че всичко, което слагаме на масата тук е чудесно, но същевременно смятам, че тази тема е трудна да се разглежда, защото има огромни раз... разлики между държавите членки в тази област. Има държави, в които пенсионните системи са в своето начало и има огромна разлика между мъже и жени. Жените често имат различен професионален път и освен това работата на жените става все по-опасна и все повече се наблягат на заслугите на пенсии чрез капитализиране. Но това е прекрасно, но кой ще плаща? Откъде ще се вземат парите? Благодаря, господин председател, че ме оставите да говоря. So... Jetzt folgt Anne Gericke für eineinhalb Minuten. И така, минута и половина за Арне Герике. Да, благодаря, господин председател. Необходимо е, е да приключим с е, е, практиката на неравно заплащане на мъже и жени, е, включително и по отношение на пенсиите, разликите. Е, да, е, защо трябва в крайна сметка да търпим това, след като обикновено жените са пострадавши и това се дължи в крайна сметка на прекъсването на техния осигурителен стаж поради майчеството трябва да осигурим преди всичко възможността да бъдеш е, майка, да бъдеш родител, е, майка или баща и също времено да е, не трябва да прекъсваш твоята професионална дейност. Нека да свържем нещата така, че периодите на майчество, периодите за отглеждане на децата, за възпитанието им, да се зачитат като трудов и съответно осигурителен стаж на родителите. Защото по този начин не само ще се заплаща този стаж и този период на родителите е, или на съответния родител, който поема основната отговорност, но той ще се зачита и за като осигурителен стаж при пенсиониране. Благодаря. Благодаря, господин председател. Разбира се, това е много важен проблем. Но мисля, че също така трябва да знаем къде е мястото ни на Европейския парламент, защото пенсиите основно са в правомощията на държавите членки. И знаем, че ситуацията е твърде разнообразна в държавите членки. Например, в Нидерландия имаме пенсии от втория стълб. Има държави членки, в които няма подобна система за пенсионно осигуряване. Не можем да предлагаме универсално решение. Необходимо е държавите членки да се погрижат за това. Предлагат се минимални държавни пенсии, предлагат се минимални възнаграждения за труд и други неща, които са абсолютно извън правомощият на Европейския парламент. Затова мисля, че обсъждането трябва да се води между държавите членки. Те могат да се учат една от друга. Но ние не можем да внасяме законодателни предложения по това, което не влиза в нашите правомощи. Благодаря. Danke schön. Zum letzten Diskussionsbeitrag will ich den Kollegen Lenners nur darauf aufmerksam machen, dass... По последното изказване ще напомня на колегата Ленсън, че в края на последния легислатурен период се занимавахме с темата, с бялата книга, с зелената книга, удължаването на така, активната възраст и активната професионална дейност и съответно е, удължаване на е, и вдигане на пенсионната възраст. Естествено, че е, всичко това не може да бъде наложено на европейско равнище изведнъж от Европейската комисия. Би трябвало да сме наясно с всичко това, което сме правили тук в тази комисия и в този парламент. И така, сега преминаваме към следващата тема, по която докладчик е Емилиан Павел, става дума за Еразъм Плюс. Uh, много се радвам на възможността да работя като докладчик по тази тематика. Разен плюс е част от живота на много европейци. Важно е да се гарантира това, че тази програма се реализира резултатно. Знаете, че този доклад ще бъде финализиран непосредствено преди средносрочния преглед, извършен от Европейската комисия. Мисля си, че в момента имаме прекрасна възможност като Европейския парламент да се заемем с конкретните проблеми, както и да подчертаем кои са нашите приоритети в тази сфера. Работих заедно с докладчиците в Сянка, призовах Европейската комисия и също така важните заинтересовани страни да участват в процеса на консултация и подготовка на доклада. Сега по самото становище трябва да се отчете, че обемът на такова становище е ограничен. За това ще спра само на най-важните моменти говоря за необходимостта за укрепването на професионалното образование и обучение. Необходимо е системата за ПО да отговаря на потребностите на трудовия пазар. Почертах също така и значението да се бори за една прозрачна система за прехвърляне и признаване на учебни кредити. ще подчертая, че наистина се предоставя необходимата финансова помощ, особено на хора от по-далечени региони, хора в неблагоприятно ситуационно положение. Това е необходимо, за да бъдат подпомогнати. Подчертавам, че много е важно обучението по Еразъм Плюса да отговаря на конкретни длъжностни характеристики и също така необходимо е да се наблегне на езиковото обучение, обучение по чужди езици и обучение за общуване с представители на различни култури. Много е важно да се насърчава споделянето на добра практика и трансграничното сътрудничество. Трябва, разбира се, да се лекат полуки от това, което е направено до този момент, включително и от опита с мобилността на младите хора. Благодаря. Фанден Канделаре. Eh. Колегата Фан Канделаре. Благодаря. Благодаря на, на докладчика, на всички, които са работили по Еразъм Плюс. Колегата Павел действително е положил много усилия и трябва да оценим неговите усилия за да се подобри изпълнението на Еразъм Плюс. Е, е, още като студент е, усетих ползата от програмата и именно по тази причина смятам, че трябва да се направят някои предложения за промяна. Посетих сутрита на един университет, в който се работи по програмата Еразъм и най-вече грижат и тревогите там са свързани с контрола, с качеството на предлаганото обучение. Тоест, когато става дума за участие в програмата Еразъм Плюс, хората не бива да се чувстват ощетени и застрашени, че може би няма да имат достатъчно добри шансове на пазара на труда, так му обратното. Те трябва да имат е, увереността, че ще намерят е, на базата на по-високото качество, което се предлага в рамките на тази програма, е, на всяка цена своето подходящо място на пазара на труда. Хелга Стивенс не е тук. Рената Вебер от името на АОД не я виждам. Тогава колегата Концарес Пениас. Много благодаря. Искам да благодаря на докладчика за неговото становище, за извършената работа, за конструктивния подход и също така за неговата откритост към други мнения. Смятам, че основните предизвикателства са да се намали неравенството между различните кандидати от, други държави, от различни държави членки и необходимо да се гарантира всички кандидати, всички държави членки да разполагат с една и съща информация. В средносрочен аспект е разъм. Плюс позволява да се преодолее несигурността на заедостта на младите хора. Говорихме също така за програми за мобилност на студенти на университети. И тук трябва да правим разграничат между такива програми и програми за професионално обучение и образование. Необходимо също така да мислим и за желаящи да се обучават, които имат увреждания. В моя страна има 20 000 такива хора обаче им е трудно да получат достъп до програмата. Необходимо е да се обърне внимание на това, че стажовете в предприятията не трябва да служат като димна завеса за найемане на млади хора, за да извършват работа при ниско заплащане или защо без заплащане. Необходимо е да също така да се помни, че програмите Разъм и Разъм Плюс са едни от най-ефикасните средства за приобщаване на младите хора към идеята за Европа. Тази програма трябва да служи за намаляване на неравенството, а не трябва да води до увеличаване на неравенството. Карима дали не е тук, Лаура Чия също не е тук, Жаен Мелин не е тук, значи Доминик Мартен има думата. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Относно проект установището за доклада се вписва в целите за по-голям съюз по отношение на мобилността на гражданите. Според тях тази мобилност не трябва да се отнася не само до възрастните, но и до и младите хора на всички нива в тяхното образование. Това трябва да способства бъдещата мобилност, за да се позволи на безработното лице да потърси работа в други европейски региони, където има дефицит на работна ръка и все повече се включват тук актуални теми и във връзка с това докладчика подчертава потребността да се интегрира, да се интегрират мигрантни, мигрантите. Не е изненада да се интегрират те в програмата Erasmus+, Плюс, като по този начин я отдалечава все повече от първоначалната и цел. Тоест, опитваме се да включим тук в един и същи кюб. Благодаря, господин председател. И така, към момента а, няма други заявки. А, Хелга Стивенс а, обаче е пристигна с известно закъснение и сега ни давам думата. Тя ще говори от името на ЕКАРЕ. Dank u wel, voorzitter en collega's. Ik wil natuurlijk allereerst de rapporteur bedanken. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря на докладчика за много добрия проекто доклад. Мисля си, че това е основа за постигане на много добри резултати. С нетърпение очаквам сътрудничеството си с докладчика. Бих искал да спра на някои много важни въпроси. Изцяло съм съгласна с това, че Еразъм плюс може да има положително въздействие върху трудовия пазар. По този начин хората могат да придобият много конкретни умения, необходими за трудовия пазар. Ако човек е избрал програмата Еразъм, на него му е по-лесно да намери работа. Показателите, цифрите показват, че инвестициите в Еразъм са инвестиции в работни заплати, в работни места много е важно да има по-добро сътрудничество, по-добра връзка между сектора на образованието, обучението от една страна и трудовия пазар. Ако това не се случи, това ще има катастрофални последици за конкуренцията. И освен това, трябва да се посочи необходимостта от това образованието, обучение да служат като мост към трудовия пазар. Необходимо е хората да имат максимален брой възможности за намиране на работа. В момента виждаме положителни цели, залегнали в Еразъм Плюс. Но мисля си, че трябва да се съсредоточим върху качеството, не само броя хора, обхванати от Еразъм Плюс. Мисля, че трябва да настояваме повече на достъпността в рамките на Еразъм Плюс. В момента има доста проблеми с достъпността. Например, има много голяма административна тежест. Например, хората трябва да плащат, ако имат нужда от преводач от жестомимичен език. Също така не трябва да забравяме за гражданите в неравностойно социално положение. В това включва и хората с увреждания. Аз правя тези предложения, но независимо от това високо оценявам работата, извършена от докладчика. Благодаря ви. So, danke schön. <laughs> Ist das für Zeit? Richtig? <laughs> Gut. Да, благодаря. Сроковете. Крайен срок за внасяне на измененията на 29 септември по обяд на 8 ноември в нашата комисия ще приемем текста. И сега тъй като сме определили начален час за гласуването 17.45, ще трябва да изчакаме, ще имаме възможност за кратка пауза. Е, съжалявам много, че е, ма, така, ви ограничих във времето за изказване, но не можех да предвидя предварително, че ще се получи този луфт в програмата и така. До 17.45, 6 без 15, почивка.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

Dann starten wir in die Abstimmung. Ich rufe auf den Tagesordnung. Започваме с гласуването. Е, точка 10 от дневния ред. Заявленията по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Е, първо ще гласуваме за заявлението на Финландия. Моля ви за електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. И след това Ериксън, е, Швеция, Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Отново, моля, гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. И сега преминаваме към 11 точка нови възможности за малките транспортни предприятия, в това число съвместни бизнес модели. Компромис 10. Благодаря. Е, има ли гласове против? Приема се. Компромис Н. Кой е за? Кой е против? Приема се.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 параграф А, нов, 28 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Трябва да направим проверка. Електронни карти, моля, пригответе. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис У. Е, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис е, Х, латинско Х, е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис И, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се.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 Параграф 4а или не, сбърках е, оттеглено изменението. 4Б, нов 65-то е, е, изменение за, против, въздържали се, приема се. 65-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 66-то изменение за, против, за,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 не, извинете, параграф 7а, нов. 89-то изменение за, против, въздържали се. Искам да направим проверка на гласуването. Електронни карти, моля. Изменение 89 се гласува. Край на гласуването. Приема се. 90-то изменение за, против, въздържали се. Приема се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така. Стигнахме до изменение 3, първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част.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 Благодаря и поздравление за докладчика. Така, сега трябва да сменим тук а, документите. Look on So, dann ist aufgerufen die Nummer 12 in der Tagesordnung. И сега преминаваме към 12-та точка от дневния ред. Европейски семестър за, за координация на економическите политики и изпълнение на приоритетите за 2016. Компромис Б. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис Г. А. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Деветнайсто изменение. Кой е за, кой е против? въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. 25-то изменение. И тук имаме разделно гласуване. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. 26-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 27-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, би трябвало да направим проверка. Моля, гласувайте електронно по изменение 28. Можем ли да обявим край на гласуването? Край на гласуването. Приема се. 30 за. Против. Въздържали се. Проверка и тук, моля. Електронно гласуване по изменение 30. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 31 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис F за, против, въздържали се. Приема се. И стигнахме до 47 изменение. Е, гласуваме първо по първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Мисля, че беше отхвърлена втората част, но нека да направим проверка. И така, изменение 47, втора част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 24 на 24 отхвърля се. Изменение 50. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. 52. Изменение отново раздел на гласуване. Първа част кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, Против. Да, сложно е да се разграничат гласовете. Е, нека да направим проверка по втората част. Гласуваха ли всички? Край на режима на гласуване. Отхвърля се. 53-то изменение за против въздържали се. Приема се 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Съгласен съм. Проверка. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Съжалявам. Да, погрешна преценка. 55-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по изменение 55. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 57 за, против, въздържали се. Предпочитам да направим проверка по изменение 57. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Да, когато картината не е ясна, предпочитам да направим проверка. Тогава няма да с... берем ядове, както се казва. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е, ето, че не ми вярвате вече. Добре, искате проверка. По 58. Моля, гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. Изменение 59 и изменение 60 идентични. Гласуваме заедно за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис Х или HH. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис Н. Кой е за, против, въздържали се. Приема се. Стигнахме до изменение 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Какво казахте? Проверка ли искате? Е, не, не, не. 77 изменение за, против, въздържали се. Тук обаче наистина се налага проверка. Много ви моля електронно гласуване по изменение 77. Гласуваха ли всички? Приема се. Седемдесет и девет е наред. За. Против. Въздържали се. Моля да направим проверка с електронни карти по изменение 79. Готови ли сте? Приема се. Гласуваме заедно 81, 82, идентични, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис И, за, против, въздържали се, приема се. И така стигнахме до изменение 87 по компромис 1, втора част има едно допълнение за, против, въздържали се, приема се. Деветдесет и трето изменение така и тук е, има е, внесено искане е, за поименно гласуване. Социалисти и демократи са внесли това искане. Кой е за поименното гласуване? За да сме съвсем наясно колко са гласовете в подкрепа на това искане, моля да станете. Да, така изглежда при вас около една четвърт. Струва ми се дори, че са повече от една четвърт. Добре, тогава гласуваме електронно по първата част на изменение 93. Моля, гласувайте. Край на режима на гласуване. Приема се. Wir müssen die Abstimmung nochmal... Налага се да е, повторим гласуването по о, изменение 93 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Първа част. Да, извинете, трябваше да уточня. Първа част. Гласуваха ли всички? Да, е, сега вече е, резултатът е правилен. Гласуваме сега по втора част на изменение 93. Отново по именно гласуване. Да, много моля, още веднъж да видим броя на хората, които искат по именно гласуване. Добре е и да се стане, нали това е добре за кръвообращението. И така, изменение 93, втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Д. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 95 за, против. Да, като че ли не вдигате добре ръце, изморени ли сте? Не мога да разбера знаците, които ми давате. Проверка по изменение на 95. Електронно гласуване. Готови ли сте? Край на гласуването. Отхвърля се. 97 изменение за. Против. Въздържали се. Налага се електронна проверка по 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И отново искане е, на социалисти и демократи по изменение 98. Вие искате електронно гласуване. Струва ми се, че сте повече от една четвърт от членовете на комисията и така гласуваме по именно по изменение 98. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Край на гласуването. Приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се. Предпочитам да направим проверка по 102. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 с а, разделно гласуване първа част по 104. Кой е за, против, въздържали се? Хайде да направим проверка по първа част на 104-то изменение. Ако всички са гласували, приключваме с гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 107 отново разделно гласуване. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Струва ми се, че и втората част се прие, но за да сме сигурни, моля да направим проверка. Всички гласуваха край на гласуването. Приема се и втората част. Трета част. Кой е за? Против? Въздържали се? Да направим проверка и по третата част. Моля, електронно гласуване трета част на изменение 107. Очевидно всички гласуваха вече. Отхвърля се третата част. Изменение 108. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се, струва ми се проверка все пак. Електронно гласуване. Готови ли сте с гласуването? Край на гласуването. 22 гласа на 22. Да. Изменение 109. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Много сте недоверчиви, подозрителни. Добре, правим проверка по 109. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 110. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 111. За. Против. Въздържали се. Приема се. 112. Оттеглено. Не, трябва да гласуваме и по 112. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка а, на изменение 112 гласуваме отново. А, имаше едно единствено искане за проверка, но да, отхвърля се. Следващият компромис J или J приема се 118, кой е за, против, въздържали се, приема се 119 за, против. Да направим проверка по 119, моля. Гласуваха ли всички електронно? Отхвърля се. 121. Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка. Моля. И така. 121. Проверка с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. Компромис Л. Кой е за? Тук има и устно внесено изменение. Така както е отпечатан текста. Виждате го. И така кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сто тридесет и две. За, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, приема се. Компромис М, кой е за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се. Предпочитам да направим проверка по 142 изменение. Гласуваха ли всички електронно? Отхвърля се. 143. 143. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 144. А искате проверка по 143, моля, гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображенията от преамбюла, първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, възражени, е, въздържали се, приема се. И така стигнахме и до крайното гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 35 гласа за, 12 гласа против, 0 въздържали се и така. Поздравления за докладчика. И можем да кажем, че приключихме за днес. Следващото заседание на 12 октомври от 9 до 12.30 и след обед от 15 до 18.30 и на 13 октомври от 9 до 12.30. Желая приятна вечер на всички!